So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann schlage ich vor, dass wir mit Уважаеми дами и господа, предлагам да започнем заседанието. Поздравявам ви и първо искам да ви запозная с резултатите от заседанието на координаторите. Госпожа Геринкер беше определена за докладчик, госпожа Гало за търговските марки, господин Рабкай. След това становищата във връзка с определени въпроси във връзка с криминалните производства, госпожа Тайл. След това правна помощ, колегата Циобо защита на децата в рамките на криминални производства. Съновището беше отложено и по трите точки, които остават, взехме решение да не представяме становища като Комисия по правни въпроси. Писмото по отношение на комбинираните пътувания, която трябва да бъде гласувано, ще бъде отложено. до следващото седание на 10 февруари трябва да се проведат разговори в рамките на политическите групи, за да се вземе решение кой да отговаря. Това беше обсъдено по време на заседанието на координаторите. Преминаваме към доклада на госпожа Керингер по отношение на данъчното облагане на дъщерните и компаниите майки. Госпожа Герингер, заповядайте. Става въпрос за изменение на директивата от 30 ноември 2012 по отношение на общата система за данъчно облагане на дъщерни и компании майки в различните държави членки. Това е много сложен въпрос в рамките на ЕС. При... Предлага се приемането на мерки относно данъчната основа и избягването на данъци по отношение на корпоративния данък, както и избягване на двойното данъчно облагане, т.е. как да се избегне двойното данъчно облагане – Избягването на двойното данъчно облагане е въпрос, който изисква бързи действия на ниво на ЕС. Отстраняването на пропуски в данъчното право във връзка с разлики в данъчните системи на отделните държави. Това оказва влияние на целия общ пазар – избягването на двойното данъчно облагане предоставя на държавите членки възможност за данъчни приходи и поощрява конкуренцията на вътрешния пазар. Ще бъде добавена точка по отношение на оценката за очакваните загуби във връзка с избягване на двойното данъчно облагане. Konsekwentnie ze sprawozdania w sprawie walki z oszustwami podatkowymi uchylaniem się od opodatkowania. Що се отнася до избягването на плащането на данъци и данъчния рай, бяха засегнати някои доклади. Агресивното финансово планиране може да доведе до загуби от над 1 милиард евро през 2014-2020 година. Говорим тук с 1 милиард приходи от данъци. Тоест, за всеки граждани на Съюза се падат по 2000 евро загуби от неплатени данъци. Като се има предвид колко сложен е този въпрос, Комисията две години след влизане в сила на този закон трябва да представи доклад пред парламента, най-вече с оглед на ефективността и въздействието при премахването на такива а, възможности за избягване на плащането на данъци. Най-важно е да се прецизират процедурите по отношение на възможностите за неплащане на данъци на общия пазар. Благодаря. Има ли изказвания по този въпрос? Явно няма. Краен срок за представяне на изменения 27 януари 2014 12 часа на обяд. Благодаря, госпожо Герингер колегата Евелин Регнер помоли нейната точка да бъде отложена и имаме сега 20 минути. Какво да правим през това време? Можем да преминем тогава към презентацията. Само това имаме за тази сутрин. 20 минути имаме на разположение. Hm? Unterbrechen. Тогава секретариатът казва, че сега не можем да представим презентацията. След гласуването трябва да стане. Тогава прекъсваме за 20 минути и започваме гласуването. Благодаря.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

So, ich denke, wir sind jetzt doch ziemlich vollständig, wenn ich das hier so richtig sehe. Вече сме почти пълен състав. Почти всички политически групи са представени изцяло и предлагам да започнем с гласуването. Първо, двата доклада на господин Карим. Имаше трилог Искам да предложа господин Карим Каримбна в началото да вземе думата за кратко представяне, преди да преминем към гласуването. Сега, ако може някой на мен да ми даде списъка с гласуване, колега Карим, заповядайте. Can I um, start off, first of all, um, by um, putting forward really и така, тук говорим за нещо е, наистина директно. Искам е, да благодаря сърдечно на всички, които участваха в целия процес. Той предполагаше е, много изчерпателно разискване от страна на комисията. В крайна сметка, това, което ви се предлага за гласуване днес, не е непознато за извънредно ограничен брой членове на нашата комисия и членове на парламента. И много малко хора не знаят за предизвикателствата, които трябваше да преодолеем. Още веднъж успяхме да съберем много категорично мнозинство – това може би ще се прояви днес в гласуването или в гласуването в друг ден, но се надявам то да ни помогне да постигнем целта, към която вървим. Господин председател, съвсем умишлено говоря с общи думи, за да позволя на членовете да си създадат мнение, че е необходимо да подкрепят пакет. Благодаря, господин председател. Благодаря. Никой не иска думата. За това ще гласуваме електронно. установени одити. Директива и регламент. Моля да подадете гласовете си електронно. Нали имате карти, защото аз моята още я търся. Окей. Фейт на einer, ne? Ist komplett. Also 13 dafür, 8 dagegen, eine Enthaltung, dann ist das so. 13 на 8, без въздържали се, приема се. Гласуваме и втория доклад на господин Карим, отново електронно. 8 dagegen, eine Enthaltung. 13 на 8 гласа. Един въздържал се и този доклад се приема. Поздравления, господин Карим. Следващата точка. Моя списък е на господин Звиевка. Искате ли да коментирате преди да гласуваме? Нека гласуваме, казвате вие. Добре. Изменение 4. По обичайния ред. Кой е за? Кой е против? Приема се. Нямаме възможност сега да се е, въздържаме. Изменение 6 за, против, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. Изменение 8 за, против, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, Приема се. Изменение 2 за, против, приема се. Трето за, против, приема се. Гласуваме по електронен път доклада като цяло. Начало на гласуването. 22 гласа за, няма гласове против и няма въздържали се. Приема се. Законодателна резолюция гласуваме. Проектът на законодателна резолюция се приема с 22 гласа за, без против и въздържали се. И сега решение за мандата за преговори. Моля да гласувате електронно. Както каза, гласуваме с карти. 22 за, нито един въздържал се, нито един против. Поздравления още веднъж за докладчика.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 Третото искане за изменение е при, подготвено без участието на моята политическа група. Затова искам да гласуваме по изменение 40 и 41. Не могат да се правят компромиси на гърба на дадена група, която не е съгласна. Затова моля настоятелно да гласуваме изменение 40 и 41 защото те не са включени в компромисното предложение. Благодаря. Тоест, 40 41 да се гласува, така ли? Няма възражение, може да гласуваме по тях. Добре. In Ordnung. So, dann kommen wir jetzt zum Amendment 20 dafür. Добре. Изменение 20 за, против, приема се. Изменение 21 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 22 за, против. Нека проверим чрез гласуване с карти. 22 изменение проверяваме. 8 dafür, 14 dagegen ist abgelehnt. 8 на 14 гласа отхвърля се. 23 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Авко 19 за, против, приема се. 25 за, против, отхвърля се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 26 за, против, Моля да я проверим по електронен път. Единайсет на 11 гласа отхвърля се. 27 е идентично, следователно 28 за, против, отхвърля се. 29 също е обхванато, авко, общо гласуване 1 до 18 за, против. Нека проверим чрез електронно гласуване. Девет на 7 с 6 въздържали се приема се. 30 за против. Отхвърля се. 8 за против. Нека проверим електронно. Проверяваме гласуването си по електронен път във връзка с изменение 8. 11 на 11 гласа отхвърля се. Компромис 2. За, против, приема се. 32 за, против, отхвърля се. 33 за, против, приема се. 34 за, против, приема се. 35 за, против, Отхвърля се. Десето за, против. Отхвърля се. 37 за, против. Приема се. 38 е включено, тъй че можем да преминем към четвърто изменение. Това обаче е грешка, значи трети компромис. Трето компромисно предложение за, против, приема се. 441 отделно. 400 за, против, отхвърля се. 41 е тъждествено, няма нужда да гласуваме. 11.42 са обхванати от други изменения. 43 за, против, отхвърля се. 44 за, против, приема се. 45 и 46 за, против, приема се. 47 за, против, отхвърля се. 48 за, против, приема се Отхвърля се. 49 за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Изменение 51 за, против, приема се. 52 и 53 за, против, приемат се. 54 за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56-то, това всъщност сме го направили, то е същото като предишното. 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, отхвърля се. 60 за, против, отхвърля се. 61 за, против, приема се. 62 за, против, отхвърля се. 63 за, против, отхвърля се. 64 за, против, Отхвърля се 66 за. Против. Отхвърля се 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за. Против. Приема се. 13 за. Против. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Приема се. 15 за. Против. Приема се. 16 за. Против. Приема се. 69 за. Против. Приема се. 17 за, против, отхвърля се. 70 за, против, отхвърля се. 71 за, против, отхвърля се. 72 за, против. Това го проверяваме. Проверяваме гласуването си по изменение 72 електронно. 11 на 11 гласа отхвърля се, 18 за, против, приема се. 73 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 74 за, против, отхвърля се. След това гласуваме електронно проекта на доклад като цяло. 14 за 8, против няма въздържали се, приема се. Поздравление за докладчика. След това годишен доклад за контрола върху изпълнението на правото на Европейския съюз. Госпожа Лихтенбергер е докладчик. Може ли да гласуваме? Добре. Изменение 1. За, против, приема се. Изменение 2. За, против, приема се. Трето. За, против, приема се. Авко 3. За, против, приема се. 5 и 26 за, против, отхвърля се. 5 и 27 за, против, Нека проверим. Десет гласа за, 11 против. Отхвърля се. Авко 4 за, против. Приема се. 5 и 12 за, против. Отхвърля се. 5 и 29 за, против. Отхвърля се. 5 и 13 за, против. Отхвърля се 5 и 30 за, против. Отхвърля се 5 и 31 за, против. Проверяваме електронно. Проверяваме гласуването по изменението на Комисията по петиции номер 31. 9 гласа за, 12 против, отхвърля се Авко 2 за, против. Приема се Авко 1 за, против. Приема се Изменение 4. Герингер за, против, приема се. 5.1 за, против, отхвърля се. 5.3 за, против, приема се. 5.5 за, против. Нека проверим електронно гласуването по изменение 5 на Комисията по петиции. 9 срещу 13 гласа, отхвърля се 5 и 6 за, против отхвърля се 5 и 7 за, против, отхвърля се 5 и 8 за, против, отхвърля се 5 и 9 за, против, отхвърля се 5 и 10 за, против, отхвърля се. Изменение 5 за, против, приема се. Изменение 6 за, против, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. 5 и 4 за, против, отхвърля се. Авко 5 за, против, при... Тоест, ще проверим. Проверяваме гласуването по изменение 5 на комисията по конституционни въпроси. Приема се АВКО 6 при, за, против, отхвърля се АВКО 7 за, против, отхвърля се АВКО 8 за, против. Нека проверим електронно. Изменение 8 на комисията АВКО. 13 на 9. Приема се. Пет и 17 за, против, отхвърля се. 5 и 19 за, против, отхвърля се. 5 и 28 за, против, отхвърля се. Изменение 8 за, против, приема се. 5,22 за, против. Приема се 5,23 за, против. Ще проверим по електронен път изменение 23 на комисията по петиции. Девет за, 12 против, отхвърля се. 5,24 за, против, отхвърля се. 5,25 за, против, отхвърля се. 5,2 за, против, отхвърля се 5 и 14 за, против, отхвърля се 5 и 15 за, против, отхвърля се 5 и 16 за, против, отхвърля се 5 и 18 за, против, отхвърля се 5 и 11 за, против, отхвърля се 5 и 20 за, против. Нека проверим. Сигурен съм, че резултатът е същият, но ще проверим. 9 гласа за, 13 против. Почти сигурно беше. Отхвърля се 5 и 20 за, против, отхвърля се. И най-сетне. Проекта на доклад като цяло. 21 за, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Следващата точка е докладът на госпожа Кастекс за таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Госпожа Кастекс. Благодаря, господин председател. Спомняте си, че този доклад беше от... отложен на гласуването на заседанието през декември. Е, мисля, че това беше много полезно, защото най-сетне успяхме да намерим компромиси. Благодаря на госпожа Ниблер. И много съм и благодарна за работата, която успяхме да свършим през декември. Мисля, че успяхме да постигнем много балансиран доклад, който със сигурност ще се окаже ценен принос в идните разисквания при реформата на авторското право. Господин председател, мисля, че можем да гласуваме. Искам само да кажа, че внасям четири устни изменения. По точки от преамбюла F, латинско, искам 2010 година да се махне и да се цитира директива 21. И има две устни изменения по а, точка ЙА латинско и по член 6б във връзка с репрографията – проблем, който не е бил до сега споменаван в доклада и за който не е поступило нито едно изменение, в съгласие с НП добавяме репрографията и е, в член 7а искаме existing as far as the ultimate consumer, the objective е, being – тази фраза, този израз бихме желали да се заличи от член 7а. Благодаря. Благодаря. Е, господин Екстрем, искам много силно да възразя срещу така наречените компромисни изменения. Ние ги получихме с нощи в 10 часа вечерта. Така не се работи. Никой не се е допитвал до мен по тези въпроси. Това не са компромисни изменения, това са нови изменения, внесени от госпожа Кастекс след изтичането на срока за измененията. Те не отговарят на правилата за компромисните изменения. Мен дори никой не ме е питал и е, в три от тези изменения, 2, 4 и 7, виждам собственото си име. Аз категорично не подкрепям тези компромиси и никой никога не ме е питал за тях. Това напълно нарушава всевъзможните процеси процедурни правила, които имаме. Ние разисквахме някои въпроси през декември и аз заех категорично отрицателна позиция, а сега ги виждам тук отразени като такива, по които съм дал съгласието си за компромис. Казвам, Категорично отхвърлям всички така наречени компромисни изменения. Те са недопустими. Те не са компромисни изменения, внесени са след изтичането на срока за внасене на изменения и не трябва да фигурират. Особено второ, четвърто и седмо, където името ми е записано против волята ми. Тези устни изменения, пак казвам, постъпиха прекалено късно, протестирам срещу всички тях, възразявам. Не мисля, че така трябва да се работи в тази комисия. Благодаря. Frau Kollegin Wikström, bitte. Danke. Thank you, Chair. And, well, I support... Викстрем, благодаря, господин председател. Аз подкрепям изцяло и всичко, тук що казаното от колегата. Отнасям се разбиране към неговите чувства. Аз също съм с такива чувства, но знаете, е, е, някои са по-разгорещени, други така по-шведски се държат по-кротичко. Сега бих искала да подчертая, че единствените групи, които са участвали дори, които са били поканени при работата по тези така наречени, цитирам Кристиан, компромисни изменения, са социалисти, демократи и НП. Нито една от другите политически групи дори не бе допусната да участва в дискусиите. Вижте, това е прецедент. Това е нечувано в нашата работа. Нещо повече, независимо от неколкократни наши искания, отправени към е, социалисти и демократи, останалите от нас поне да получим достъп до компромисните текстове, вместо е, те да се движат изключително между докладчика и е, докладчика Сянка от ТНП, социалисти и демократи е, отказваха накрая ни представиха фета компли. Вчера договорения между двете политически групи е, текст, посред нощ и сега, видите ли, е, да, да е, включат имената ни сред внеслите компромиса, без дори да ни поканат да участваме, е процедурно, от процедурна гледна точка, просто несериозно. Да, листите за гласуване са закъснявали и друг път, Признавам си, че по, по доклади, по които аз съм работил, е било така, но, но тази а, абсолютна непрозрачност вече поставя нещата на друга плоскост. И в други случаи сме обсъждали между колеги, в този, в този случай просто ни пренебрегват. Да, ние непрекъснато сме твърдели, че вероятно няма да подкрепим компромисния текст, тъй като позицията на, на докладчика е, и нашата са твърде раздалечени, но, но елементарното приличие, моля ви, е, до сега е, е давало възможност за, за прозрачност и за споделяне на евентуалните намерения за компромис между всички политически групи. И според мен докладчикът и групата социалисти и демократи носят цялата отговорност за това прискърбно състояние на нещата. Ние просто така не можем да я караме. Няколко от компромисните изменения е, е, потвърдение са били внесени от е, членове на, на комисията извън социалисти, демократи и НП, това число Алде, нашата група, но нищо подобно няма. Никой от нас не е имал възможността да се произнесе. Алде в никакъв случай не е участвал в, в изработването на тези компромиси и не може да подкрепи който и да било от тях. И доколкото разбирам, това въжи и за други политически групи. Аз разбира се не мога да говоря от тяхно име. Но, за да сме съвсем наясно, либерали демократи и Алде не са участвали в изработването на нито един от тези компромиси и не ги приемат. Освен това смея да очаквам за напред работата да се води по един по-открит и прозрачен начин. И ви моля, господин да, председател, да определите за недопустими и компромисите 2, 3, 4, 7, 12 и 15, за които се твърди, е, че са изработени с участието на Алде. Доколкото това не е вярно, те би трябвало да бъдат и недопустими. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, това, че листата за гласуване пристигна в 10 е, е, часа вечерта с нощи е факт, с който трябва да се примирим. Но пък това, което току-що разисквах колегите, според мен е вече твърде сериозно. И от наша гледна точка, от гледна точка на нашата група, аз също мога да кажа, ние не бяхме е, включени в е, преговорите по което и да било от тези компромисни изменения. Ето защо, господин председател, аз е, не мога да не подкрепя двамата колеги, изказали се току-що преди мен. Благодаря. Колегата Сперони има думата. Благодаря, господин председател. Аз също подкрепям казаното от колегите. Бих искал само да кажа нещо на господин Карим. Има някои неща, които могат да бъдат избегнати, впрочем, които са неизбежни, извинете, в този живот. Едно заболяване, например. Но внасенето на изменения в 10 часа в посреднощ е напълно избежно. Но шака с текст. Аз съм озадачена, трябва да кажа от изказванията на колегите. Бих напомнила, че имахме няколко заседания на докладчиците в Сянка, на които бяха поканени да присъстват всички докладчици в Сянка, в частност Зелените и Алде е, в хода на тези две заседания, след като бяха предложила да се спрем само на онова, по което те са съгласни, т.е. да се разграничи едното от другото, тези е, докладчици в сянка на, на, на двете е, политически групи отхвърлиха изцяло моите предложения, заявявайки, че са до такава степен противопоставени на доклада като цяло, че няма никаква възможност за постигането на взаимен компромис. Независимо от това, през цялото време около гласуването през месец декември те бяха държани в течение за компромисните изменения. Прочем, те бяха адресати на съответните информационни материали и секретариатът ще свидетелства за това. Адресати на компромисните изменения, към, в които бяхте включени. И а, според а, мен ние друго не можехме и да направим, освен да продължим работата с групите, които бяха готови да участват в процеса. Компромисните изменения пристигнаха с нощи в 19, е, е, извинете, в 17 часа. В 17 часа. Вярно е, че листата за гласуване отне още известно време, но компромис над Бо постегнат 17 часа. Е, що се отнася за, разли... Е, за някои от елементите, които съм възприела, за разлика от вас, моля ви, моля ви да се изкажа, за разлика от вас, някои от вашите изменения, аз смятам, са положителни. И между другото, в листата за гласуване, е, е, някои от вашите изменения са отбелязани с плюс, т.е. с моята подкрепа. Вие фактически ми оспорвате правото да обогатявам своя доклад с някои от вашите идеи и изменения – и аз не виждам как, как може да, да, да се допусне това. А, представям компромисно изменение, а, към което сте присъедини, присъединени. Вие казвате, че сте против него. Добре, може да искате вашето изменение да се гласува отделно, но не може да ми откажете правото да гласувам за вашето пето изменение макар и да, да под него да са отбелязани и други имена. Но това е една нормална процедура. Аз обогатявам доклада си с всички приноси, независимо от това, че вие сте противопоставяте на доклада ми като цяло. Госпожа Ниблер, след това госпожа Енгстръм, господин Белдер. Благодаря, господин председател. Няма да се произнасям за процедурата, защото не знам какво е било гласуването на госпожа Кастенс и другите политически групи. По отношение на казаното, бих искала да се отложи гласуването. Групите казват, че не са имали възможност да прегледат компромисите. Не става дума само да се познаят с тях, а и в самите политически групи да се проведе дискусия. Либе искат отлагане. Не смятам, че е добре двете големи политически групи да не искат да гласуват. Мисля, че е честно спрямо останалите колеги. Според мен няма да направим нищо грешно. На 17 декември гласувахме и тогава нямаше компромиси, но продължаваме да се развиваме и за това бих предложила да проверим дали ня... това или онова е покрито и след това да гласуваме. Тоест, представям формално предложение да отложим гласуването по този доклад. Колега Енгстром и госпожа Кастекс накрая. Да, разбира се. Може да гласувате за всяко мое изменение. Всъщност аз ви препоръчвам да гласувате за всички тях. Не това е проблемът. Проблемът е за това, че вие представяте като компромис текстове, които твърдите, че са прияти с моята подкрепа, а въобще не сте разговаряли с мен и в никакъв случай не се ползвайте с моята подкрепа. Ето защо аз смятам, че всички ваши компромисни изменения следва да бъдат обявени за недопустими. Добре, ще трябва да отложим в такъв случай. А, да видим процедурата Госпожа Кастек, разбира се, имате думата, след това ще обобща. Противопоставям се на отлагането. Докладът е отлаган вече не веднъж по дневния ред през декември, когато бе на дневен ред, пак се отложи. Сега имаме някакво равновесие. Едва ли е прецедент това компромисът и съответно листа за гласуване да бъдат изготвени в последния момент. Аз отдавна съм тук в този парламент да знам, че това далеч не е необичайна практика и оспорвам казаното от колегата Енгстрем. Те участваха в две експертни или технически заседания на докладчиците в Сянка – и аз се противопоставям на тяхто твърдение, е, е, че измененията следва да бъдат обявени за недопустими. Що се отнася до компромисните текстове, които обхващат и техни текстове, аз предлагам да предложим, да процедираме е, така, както току-що се каза. Гласува се компромисното изменение и ако то не мине, можем да гласуваме по-отделно, както е обичайно, всяко от измененията, включени в компромиса. Това е като процедура, господин председател. Но първо имаме предложение за отлагане. Не говорим сега по темата дали е допустимо или не. Според член 116 алинея 4 от правилника, секретарията трябва да каже дали това е допустимо или не. Там са посочени основни критерии при вземане на решението, как се представят исканията за изменения. Не всички политически групи трябва да бъдат представени, за да бъде прието такова предложение. Може да бъде направено и от малцинство, заедно с докладчика. И аз бих приел това. Ако гласуваме по всяко едно възражение, това би било нормална процедура. Тъй като обаче имаме искане за отлагане от госпожа Неблер, първо трябва да гласуваме по това предложение. Ако не приемем такова предложение, ще продължим с сроковете за гласуване. Така че първо гласуване по предложението на госпожа Ниблер за отлагане. Който е за, моля да гласува. Кой е против? Решихме, Отлага се за следващото заседание. И моля да, при, да вземете правилника за работа. Госпожа Кактек, заповядайте. Комплетно инутиле. Euh, Вижте, това, това е абсолютно безполезно. Е, мога да кажа, че е на лице воля да се бойкотира, да се саботира моя доклад. изхождам от това, че ние решихме, че ще гласуваме следващия път. Сега преминаваме към доклада на колегата Рабкай по член 50 на Комисията по економически въпроси. Колега Рабкай, заповядайте. По отношение на дискусията, която се проведе току-що, искам да направя две бележки – Тоест, как по мое мнение можем да преминем към гласуване? Първата забележка е да започна така. Спомням си с радост е дискусията преди два часа. Координаторите говориха за становищата и за собствените ни компетенции като комисии и как трябва да се концентрираме върху тях. Сигурно си спомняте, че аз предложих именно това – също така адаптирах моя доклад в тази връзка. Но, въпреки концентрирането върху нашите компетенции, ние трябва да бъдем гъвкави, за да можем да включим и други въпроси. Всеки колега има право да се придържа или да не се придържа към това. Някои колеги са внесли и други искания за изменения. Вчера чух известна критика по, за начина по който това се а, обработва. Що се отнася до моя подход по компромисните предложения, те трябва да бъдат разработвани, всички да се изказват и да се съобразяваме с нашите компетенции. Няма смисъл, с оглед на недостатъчното време, да мислим прекалено много какво трябва да или не трябва да се гласува в нашата комисия. Чудя се защо продължаваме да се занимаваме с въпроси, по които нямаме компетенции, а не с такива, по които имаме. Бих препоръчал на всяка комисия да работи по този начин в бъдеще. Това е едно от нещата, по които сме най-неефективни в този парламент каквото и да приемаме закони или каквото и да е в комисиите, работим с съответните комисии, но това сътрудничество не е достатъчно ефективно. Ние трябва да станем по-концентрирани, по-ефективни. Второ, искаме се по отношение на бележките, които получих за моя доклад в рамките на вчерашните разговори и тази сутрин. Липсваше необходимата грижливост, старателност по отношение на, на начина на изпращане. Не аз изпращам списъците за гласуване. Аз не критикувам, защото Секретариатът вчера трябваше да работи под голямо напрежение. Ние обаче трябва да се концентрираме и да свършим по-малко неща, но да ги свършим както трябва. И ако вчера е имало проблеми, а аз видях сам, че има такива проблеми, въпреки че не от моя офис излизат списите за гласуване, но без да се опитвам да вменявам вина на някого, искам да кажа, че а, Списите за гласуване трябва да бъдат правени по по-организиран начин. Това, що се отнася до законодателната процедура, тя е такава каквато е. Колегата Гарни, заповядайте. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че така интелигентно работи и допусна е, компромисната работа. Мисля, че това е много положително. Вземам обаче думата, за да изразя позицията си, която вече е била заявявана на други заседания. Във връзка с членове 7 и 11, както знае докладчикът, тук е на лице специфична компетентност не на Комисията по юридически въпроси, а на Комисията по економически въпроси. Много ме смущават измененията по член 6 и 11. Не зная точно какво послание излъчваме с тях. Мисля, че заличаването на член 7 рискува да наклони везната на една страна и да наруши равновесието между обществено и частно равнище, защото ще даде свободен достъп Всъщност философията ни е точно обратната. Опасенията ми проистичат от факта, че можем да не допуснем друга защита за пострадалите. Във връзка с член 11 знаем, че е на лице конкуренция и пострадалите от нарушенията често е, не разполагат с информация за тези нарушения. Е, те на едва по-късен етап разбират, че са пострадали. И това ги затруднява защитата им. Una на La пострадалите могат е, да научат за създаването на картел и да потърсят обещетение. Следователно на националните съдилища се припада задачата да определят обещетението, неговия размер. Това дава възможност на съдиите да преценят дали извършителите на нарушението имат възможност да платят обещетението. И за това мисля, че тук предложеното заличаване ще постави под заплаха самия механизъм. Мисля, че във всяко останало отношение сме постигнали добър баланс. Не и тук. Благодаря. Изменение 54.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 проверим. 52 за, против, отхвърля се. 53 за, против, отхвърля се. Петдесет за, против, приема се. 55 за, против, отхвърля се. 56 за, против, отхвърля се. 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, Отхвърля се. Нека 58 го проверим. Защото не бе съвсем ясно. Е Всъщност, особено ясно е 17 гласа против срещу 5 за. 59-то за, против, отхвърля се. 64-то за, против, нека да проверим. 11 dafür, 11 dagegen, abgelehnt. 11 на 11 отхвърля се. 61 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 9 за, против, отхвърля се. 10 за, против, отхвърля се. 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, отхвърля се. Компромис 1 за, против, Приема се. И след това трябва да прескочим няколко изменения и 83-то изменение да гласуваме за, против. Отхвърля се. 8-4 за, против, приема се. 85 за, против, отхвърля се. 86 за, против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против. Отхвърля се. 89 за, против. Отхвърля се. 94 за, против. Приема се. 91 за, против. Нека проверим. 91 изменение. Fehlen па. ein paar. Някой не гласува. 11 на 11 отхвърля се. 92 изменение. Тук има два, две разделни гласувания, така ли? Не, всъщност гласуваме наведнъж. 92 за, против, 92 и 94 електронно. Die sind angeblich Nein? Sie sind nicht identisch. Dann stimmen wir erst über... Не, не са идентични. Първо ще гласуваме 92. Извинете. Това са промени внесени в последния момент. Сега гласуваме изменение 92. Електронно гласуване. Там не беше ясно разположението на силите. 8 гласа за, 14 против. Сега електронно изменение 94. Elfter für, elfter gegen abgelehnt. 11 на 11 отхвърля се. Сега вече 93-то. За, против. Отхвърля се май. 95 за, против. Приема се. 96 за, против. Приема се. 97 за, против, отхвърля се. 98. А, не, не, не. 99 отпада и всички преди него. Стотно е за, против. Той е наред. За, против. Отхвърля се. 101 за, против. От... Приема се. 102 за, против. Приема се. 103 за, против. Приема се. 104 за, против, приема се 105 за, против, приема се 106 за, против. Това ще проверим. Гласуването по изменение 106 проверяваме електронно. 12 на 10 гласа приема се. 107 за, против, 107 електронно гласуване. Някой не е гласувал. Единайсет на 10. Приема се. 108 изменение. За, против. Хайде да проверим и гласуването по 108 изменение. Zehn dafür, 12 dagegen, abgelehnt. Отхвърля се. 109 за, против, отхвърля се. 63, казва председателят. Не. 36, т.е. компромисно изменение 6, отхвърля се сега. 110 гласуваме. Отхвърля се. И така, изменение 17 117 за, против, отхвърля се. 111 за, против, отхвърля се. 113 за, против, отхвърля се. 112 за, против, отхвърля се. Изменение 18 за, против, приема се. 114 за, против, А, това всъщност сме го решили. Прави сте. Благодаря, че ми го посочихте. 37. Също отпада. 38 значи. За, против, отхвърля се. 115. За, против, приема се. 116. Отпада. 117. Отпада. Следващото е 119. За, против, отхвърля се. 120. За, против. Нека проверим гласуването по изменение 120. 5 на 17, сега вече е напълно ясно. 121 изменение за, против, отхвърля се. 122 за, против. Ще проверим гласуването по изменение 122.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 Отхвърля се. 131 за. При, против. Приема се. 132 за. Против. Приема се. 133 за. Против. Приема се. Това не беше съвсем ясно, обаче нека за всеки случай проверим как сме гласували изменение 133. Приема се. 134 за, против. Нека проверим. 134. Проверяваме гласуването по изменение 134. 11 на 11 отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Компромис 3. За. Против. Приема се. 140 за, против, отхвърля се. 141 за, против, отхвърля се. 143 за, против. Нека проверим. Изменение 23 всъщност. Изменение 23 е вместено тук. Електронно гласуване. Отхвърля се. Изменение 1 за, против. Нека проверим. Изменение 1 проверяваме. Отхвърля се с равен брой гласове. 24 за, против, приема се. 26 за, против, отхвърля се. Второ измерение за, против, отхвърля се. 25 за, против, ще проверим по електронен път как сме гласували изменение 25. Пак 11 на 11 гласа. Отхвърля се 27. За, против, приема се. 26, казва председателят, но това е изменение 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, отхвърля се. Изменение 3 за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. 30 за, против, отхвърля се. 31 за, против. Ще гласуваме електронно по 31 изменение. Отпада. 133 т.е. 39 за, против, отхвърля се. 34 за, против, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. 36 да, за, против, приема се. Имко 5 е идентично. 38 за, против. Ще гласуваме електронно по изменение 38. приема с 12 на 10 гласа. 37 отпада. 39 за, против. Нека гласуваме електронно. Дванайсет на 10 гласа. Шесто изменение за, против, приема се. Седмо за, против, приема се. 40 отпада, 41 за, против, отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, приема се. 44 за, против, 44 ще го проверим електронно. Отпада. 45 за, против, 45-то. Ще гласуваме електронно. Приема се. Сега 46-то за, против. Приема се 48-то за, против. Какво стана с изменение 46 всъщност? Казва председателят, секретариатът. Нека продължим. Добре. Гласуваме 47 изменение. За, против. Ще проверим гласуването по 47 изменение. Гласувайте с карти, моля. Отхвърля се. Стигаме до 48 за, против. И него ще проверим електронно. Отхвърля се. Имко 15 за, против. Отхвърля се. 49 за, против. Електронно гласуване за 49-то изменение. 10 dafür, 12 dagegen abgelehnt. Jetzt kommt der Berichtsentwurf als Мисля, че се отхвърля. Сега, проекта на доклад като цяло, моля да гласувате с карти. 22 dafür, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Glückwunsch an den Berichterstatter. 22 гласа за, без против и въздържали се. Поздравления на докладчика. Сега госпожа Лихтенбергер и нейният доклад за прилагане на договора от Лисабон спрямо Европейския парламент. Изменение 1. 4 за, против, приема се. Нека проверим следващото изменение електронно. 11 dafür, 11 dagegen abgelehnt. Amendment 3 dafür. Отхвърля се изменение 3. За, против. Приема се. Електронична Abstimmung. Становището като цяло, моля електронно да гласуваме. Dafür, eine Nein -Stimme, eine Enthaltung. 20 за, 1 против, 1 въздържали се. Поздравления за докладчика докладчика на госпожа, е, т.е. доклада на госпожа Гало. Можем ли да го подложим на гласуване веднага? Той е следващият. Изменение за, против. Приема се. Изменение 9 за, против. Приема се. Изменение 10 за, против. Приема се. 53 за, против. Отхвърля се.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 Приема се. 54 за, против. Ще проверим. Проверяваме по електронен път гласуването на изменение 54. 11 за, 10 против. Приема се. 55 за, против. Ще проверим. 10 dafür, 11 dagegen abgelehnt. 56. 10 за, 11 против, отхвърля се 56 за, против, приема се 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, проверяваме. 58 изменение. 10 на 11 гласа отхвърля се 18 за, против, приема се 19 за, против, приема се 20 за, против, приема се 21 за, против, приема се 22 за, против, приема се 23 за, против, приема се 59 за, против, прием... Нека да проверим всъщност. Нека проверим изменение 59-то. 60 dagegen, das testen wir auch. Изменение 60-то проверяваме по електронен път. 10 е, за, 11 против, отхвърля се. 24 за, против, приема се. 61 за, против. Нека проверим. Проверяваме гласуването по изменение 61. 10 на 11 гласа отхвърля се. 62 за, против. Нека проверим. И гласуването по 62 изменение. Единайсет на 10 гласа приема се. 63 за, против, приема се. 65 за, против, отхвърля се. 66 за, против, приема се. 67 за, против. Проверяваме гласуването на изменение 67. 10 срещу 11 гласа отхвърля се. 68 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 69 отпада. 27 за, против, приема се. 70 отпада. 28 за, против, приема се. 71 отпада, 72 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, приема се. 31 за, против. Ще проверим как сме гласували изменение 31. 13 на 9 гласа приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, ще проверим гласуването си по изменение 33. Тринайсет на 9 гласа приема се. 73 отпада, 34 за, против, приема се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 44 за, против, Приема се. 74 за, против, приема се. 75 отпада. 76 за, против. Проверяваме. 10 за, 10 против, отхвърля се. Първо, за, против, приема се. За, второ, за, против, приема се. 3 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. 47 отпада, 48 за. Против. Ще проверим гласуването си по изменение 48. Десет 10 срещу 11 гласа отхвърля се. 49 за, против, приема се. 50 за, против, приема се. 52 за, против, приема се. Проект на становището като цяло. Електронно гласуване. Единайсет срещу 10 гласа. Приема се. Становището се приема. Поздравление на докладчик. Следващата точка в дневния ред Комбинираните туристически пътувания ги отложихме. Така че според е, правилника за дейността следва собственото ми становище. Разполагате с проекта на писмото. За, против, няма против и въздържали се, приема се. Следва правното основание – Госпожа Регнер, вие пишете становище по това е, мнение, което спада към компетентността на Комисията по социални въпроси. Според мен член 149 е, е единственото правно основание. Ако няма друго, гласуваме и е, взехме решение. Сега по дневна точка за тютюна, госпожа Регнер. И Разбира се, директивата за тютюн е, е много спорвана тема, е интересна, но искам да направя една принципна бележка. В неделя, като че ли се появява голям ентусиазъм за работа. От секретарията получавам имейли, Нашият секретариат в събота и в неделя предпочита е, да извърши някаква работа. Аз е, бих предпочела това да става по-рано и по-рано да бъда запознавана с тези теми и информации. Въпреки това искам да изразя своята е, благодарност към секретарията, че и в събота и неделя продължава да работи. По отношение на директивата за тютюна в в нашата комисия дадохме нашето становище по отношение на правното основание. Става въпрос за въпроси във връзка с вътрешния пазар. Искам да внеса предложение за, за гласуване на компромисно предложение, не по член 14, а във връзка с член 48. Тоест, трябва да бъдем последователни и да спазваме това, което вече сме изразили в нашите становища. Добре. Тези две правни основания трябва да бъдат добавени, така ли? Колегата Фос, заповядайте. Исках само от името на НП да изразя съмнение и, и да потвърдя това, което каза госпожа Регнер по отношение на компромиса. Имаме известни съмнения, но ще се съгласим в името на постигане на компромис. Тоест, двете правни основания трябва да бъдат добавени. Има ли възражения? Някой въздържал се? Няма. Тогава благодарим на докладчика. Следващото защита на животните, госпожа Регнер, искам да потвърдя вече представеното правно основание. Няма възражения. И последното правно основание по отношение на пестицидите. Същото още веднъж възражения, някой въздържал се, няма, взехме решение свършихме с правните основания и отиваме към точка 10 по отношение на Европейската прокуратура. Благодаря ви. Разгледахме предложенията на комисията за създаване на европейска защита на интересите на европейските граждани. Това е процедура, по която Европейският парламент трябва само да гласува. Обаче е, та, тя може да бъде приложена към настоящия случай. Вие всички знаете, че това е една много сериозно дискутирана тема не само в Европейския парламент, но и в националните парламенти. 14 национални парламенти са а, вдигнали жълта карта. Темата е свързана с проблемите относно националното законодателство за местните прокуратури. Няма проблем с член 86 като правно основание и съответно искам веднага да премина към съдържанието на това становище. Комисията Либе е водеща, Възоснова на член 50 е включена и комисията КОНТ. За мен е особено важно в нашата комисия, когато даваме становище, да се занимаваме с това, което, на което имаме право с оглед на нашите компетенции, т.е. да не се разпростираме в други посоки. И сега към проблемите, които имаме като комисия по правните въпроси. Първо, член 13 от предложението на комисията относно а, компетенциите, материалните на компетенции в областта на наказателното право. Има две групи наказателни деяния. При първата група компетентността е, се предоставя служебно на националните прокуратури, член 12. Тук правното основание е член 13 тук става дума за една определена връзка с определени престъпни деяния от първа категория, по които може да бъде потвърдена тази компетентност. Втората група престъпни деяния не е описана в регламента и според мен, с оглед на становищата на националните парламенти, това има основание. За мен е важно да кажа, че в моите предложения се опитвам да намеря по-добро формулиране, словесно формулиране. Подобни наказателни деяния да бъдат включени в а, този член, т.е. да бъдат пояснение това, че се прави познаване към член 13, това трябва да бъде задраскано. Т.е. допълнителната компетентност да обхваща и двата случая. Т.е. когато де, а, когато престъпното деяние се отнася до нарушаване на повече от една разпоредба. Става дума и за компетенцията на Съда на Европейския съюз. Комисията смята, че националните съдилища са компетентни. Мисля, че ако имаме компетентност на две, на две съдилища, на Съда на Европейския съюз и на съдилище в определена държава членка, това може да се отрази негативно върху работата на Европейската прокуратура. Мисля, че е важно какво ще кажат политическите групи по този въпрос. Не би ми харесало, ако по този въпрос съществува несигурност. Ще бъда много благодарна, ако членовете на нашата комисия представят съответните предложения. И по третата точка, включена в становището, това е структурата и персоналът на Европейската прокуратура. Комисията ще вземе персонала от Олаф. Член 86 от договора от Лисабон обаче гласи, че трябва да се използва персоналът от Евроюст. По отношение на директивата за персонала съществува пряка компетентност. Дали ще бъде от Евроюст или от ОЛАФ. Аз нямам специални предпочитания, но съм склонна да избера Евроюст, в... независимо, че и Олаф също е достатъчно компетентен. Важно е да се намери най-правилният подход и ние като членове на правната комисия можем да допринесем за това. И последната точка, това е обучението на европейските прокурори. Знаете, че колегата Люти Берлингер с голям ангажимент се занимава с този въпрос т.е. с квалификацията, преквалификацията. Това е особено важно и разбира се, въжи и за европейските прокурори. Накратко, това беше моето становище. Аспектите, които аз разглеждам като проблематични от гледна точка на правната комисия. А, няма много време за приемане на измененията. като гласуването е предвидено за следващото заседание на правната комисия. Много ми би било интересно да чуя вашите съвети и предложения, които да, да включа след това в моето становище. Колегата Сперони, заповядайте. Благодаря, господин председател. По това предложение Постъпиха много възражения от националните парламенти, доколкото те са на мнение, че не е спазен принципът на субсидиарност. Нашата комисия е компетентна да прецени дали проектът съответства на принципа на субсидиарност. Затова искам да знам защо комисията ни не се произнася по този въпрос. Не можем да дадем никакво друго становище по друг въпрос, ако преди това не вземем отношение към субсидиарността. Ние вече обсъдихме този въпрос, но без да постигнем някакви изводи. Това е включено в обичайната точка от дневния ред по въпросите за субсидиарност. Да, дискутирахме, но не направихме никакви изводи. За това и беше включен този доклад на госпожа Регнер. Има ли други изказвания? В момента не виждам. И тук имаме искане за промяна сроковете. 24 януари. Господин Фос, заповядайте. Моля за извинение. От една страна искам да кажа нещо по връзката с Евроюст. Според мен, принципно трябва да помислим как ще изградим структурата на Европейската прокуратура, как това ще бъде обвързано с Евроюст, с националните структури, как принципно трябва, искаме да а, изградим тази структура. Не трябва да допускаме като резултат от това да се получат повтарящи се двойни структури. За това трябва да решим как точно искаме да разпределим правомощията. Второто е а, компетентността на Съда на Европейския съюз. Мисля, че принципно трябва да помислим, искаме ли да изграждаме една такава наказателно-правна структура в рамките на ЕС. Ако допуснем таки, използването на такива правни средства в рамките на Съда на Европейския съюз, ако допуснем използването на правни средства на това ниво, дали това ще бъде във формата на отделна камара, дали ще бъде отделна съдебна инстанция, която ще бъде компетентна по тези въпроси. Затова в момента пледирам да помисли много точно в каква посока искаме да изградим структурата. Как точно искаме да разделим структурата Що се отнася и до персонала, дали ще бъде от Олаф или от Евроюст, но трябва да имаме ясна структура в тази област. Мисля, че и вие го разбирате и мисля, че това трябва да бъде на преден план. Не бива да допускаме проблеми и неясноти по въпросите на компетентността. Да, Комисията също помоли да й бъде дадена думата. Заповядайте, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за, за възможността и аз да коментирам отличния проекто доклад. Благодарни сме на докладчицата е, за повдигнатите въпроси. Някои пояснения бих искал да направя. Е, процесът на преговорите е наистина доста сложен. 13 член определено е един от проблемите, е, предмет на обсъждане до сега и, и те първа ще бъде такъв. И вашата на парламента собствена правна служба, трябва да кажа, пространно е коментирала 13 член, от което са произлезли немалко добри предложения много от тях наистина се приповтарят в точка 1, е, малко римско 1, А, Б, С и Д латинско. Имаме едно възражение обаче срещу този списък, е, първата буква именно А. Е, тоест, деянията по 13 член следва да бъдат само нези, които са съставомерни по законодателен акт на Съюза. Ние не разбираме защо препоръчвате такмо това, тъй като ние тук говорим за свързани национални престъпления, най-вече по измама, злоупотреба или, или е, по законите за счетоводството. Тези деяния не са хармонизирани по правото на Съюза и фактически, впрочем, дори няма и договор на база за такова нещо. Така че по буква А, според мен, заявлението ви е безсмислено. И последно, по трето римско. В никакъв случай не могат да се упражняват правомощия преди съответният акт да влезе цяло в сила, съответно 71 член трябва да бъде изменен. Не виждаме защо следва да се ограничават правомощията на Европейската прокуратура до момента след създаването на прокуратурата. Европейската прокуратура ще бъде сезирана нееднократно не и производствата пред нея ще са висящи в продължение на известно време. И би било крайно изкуствено да се разделят производствата на две категории заварени и последвали. Така че с уважението си отправям към вас молба да преразгледате това, тази своя позиция. Сега, трета точка след първа поставя на вниманието е един наистина уместен въпрос за последователната политика на съдебен преглед. И вие сте прави, че 268 член за обещетенията за нанесени вреди следва да бъде свързан с, с нарушения по законосъобразност. Та, аз по принцип съм съгласен а, с вас, но, но по-скоро обратно трябва да стане. Въпроса за обещетенията да се разглеждат националните съдилища, а не от Европейския съд. И, впрочем, а, всичките разяснения, които следват а, а, за това, защо според нас а, националните съдилища са по-компетентни и по-способни да, да разглеждат случаите за, за законосъобразност, е, е, имат своето основание. Накрая четвърта точка, вие е, говорите за възможността да се прехвърлят човешки ресурси, кадри от Олаф. Става дума за недоразумение. Не това предлага комисията, не човешки ресурси, а ресурси, финансови ресурси от Олаф ние смятаме, че е, определени е, щатни бройки трябва да се прехвърлят, но не самите кадри, не самите хора. Штатно разписание да се прехвърли, не, не е, съответните лица. И разбира се, е, е, е, ще има структурни връзки и ние, ние предлагаме една обезпечаваща структура, но Евроюст разполага единствено с обща администрация, с обслужваща дейност. Той няма на щат следователи, прокурори и прочие, които биха могли е, по съвместителство да работят и за Европейската прокуратура. Така че трябва много предпазливо да подхождаме към тези структурни връзки. И по последния въпрос, ние естествено напълно се съгласяваме с казаното от вас за професионална квалификация и съответно финансово обезпечаване на, на тази дейност. Особено в областта на, на финансовите престъпления за постигането на еднообразност на практиката. Благодаря. Искам да ви благодаря най-сърдечно за вашите забележки. Най-вече това, че комисията даде някои пояснения и в рамките на нашето сътрудничество дискусиите ще се задълбочат. Във връзка с цялостната работа искам да кажа следното. Създаването на Европейска прокуратура е страхотна идея, нещо много добро, във връзка с това, че гражданите в Европа не само трябва да имат доверие в националните правни системи, но и с инструмента Европейска прокуратура трябва да осъзнаят, че имат важен инструмент. Това, което каза господин Сперони, е много сериозно. Колегата Фос също даде някои важни бележки според мен, не е особено разумно с оглед на това, че законодателният период приключва да се дават а, припързани предложения, защото заздравяването на правните системи не зависи от даването на припързани предложения. Не искам да ви противореча, това бяха много конструктивни предложения, но действително съществуват щекотливи въпроси, както и въпросът с принципа на субсидиарност. Нямаме ясна позиция в тази връзка. Съответно, и това, че правната комисия трябва да излезе с силна позиция. В този законодателен период едва ли ще можем да приключим с темата, но ще продължим с полезните консултации и според мен направените предложения са много интересни. Тук не става въпрос само за политически напредък, а и за експертно становище. Всички тези аспекти са много важни за мен и ви благодаря най-вече, че говорите не само за човешките ресурси, а и за финансовите средства от ОЛАФ. Имаме да изминем още дълъг път и не трябва да допускаме второстепенни теми да ни отклоняват от главния път. Създаването на Европейската прокуратура е част от засилване на сътрудничеството с съвета – Не знам а точно колко дълго ще продължи процедурата. Наясно съм колко е трудно. Нашето становище не трябва да бъде само еуфорично, що се отнася до създаването на Европейска прокуратура, но и да отчита рамковите условия в законодателните системи на държавите членки. Това, което каза колегата Лохард, също трябва да бъде взето предвид. Ще се радвам, ако получа и други съвети и предложения под формата на искания за изменения. Благодаря, госпожо Регнар. Срок за представяне на измененията 24 януари 2014, 12 часа. Точка 9. Представянето на предварителната оценка. Става въпрос за доклада на колегата Рабкай. Госпожа Елке Валун, имате думата. Благодаря, господин председател, за това, че ни давате думата и за възможността да ви представим началната оценка. Само няколко встъпителни думи ще кажа, преди да дам думата на колегата, който всъщност извърши поручвателната работа. Е, редно е той сам да ви запознае с констатациите си. Бих искал само да ви, бих искал само да ви напомня, че първоначалната оценка, е, която осигурява звеното за оценка на въздействието на съответните комисии е рутинна работа е, почти автоматична. Ние, ние просто установяваме предимствата и недостатъците на една оценка на въздействието. Даваме си сметка. Разбира се, че колегите е, вече са ви представили е, на вниманието доклад е, под наслов Цената на не Европа, но при все това сметнахме, че е уместно да погледнем и да оценим и оценката на въздействието, извършено от комисията. Тъй като оценката на въздействието ще има своята полза по време на, на цялата процедура, а не само в началото и. Така, и сега да чуем колегата. Благодаря. Аз съм Клаудио Колова. Аз съставих оценката. Ще ви я представя съвсем накратко. Вие разполагате с документа а той се е, намира в цифров формат и на страница в интернет на мозъчния тръст на Европейския парламент. Така, предимства и недостатъци. Предимства много, много достоинства има е, оценката на, на въздействието. Проблемът е ясно е, определен, губят се време и пари, само за да се докаже автентичността на един или друг документ. Така е. И, и много полезни примери са приведени Например, осложненията свързани с един бългийско-унгарски брак е, е, или е, на трудностите, на които се натъкват търговски дружества, стремещи се да се установят или да оферират в чужбина. За кого е проблем това? Това също става ясно. За 12 милиона души, граждани е това и разбира се за малките и средните предприятия дадени са различни данни, но дори и най-занижените от тях, 15% от МСП, е вече е, достатъчно основание да се приеме акта. Ето защо е, комисията смята, че трябва да се направи нещо и както е заявил и самият Европейски парламент през 2009 година, необходима е една по-проста, по-ясна и по-достъпна процедура. Целите на комисията съответстват на е, политически императив, зададен от парламента. Е, разбира се, е, оценката е средство за обосноваване на една или друга политика на фактите. И, естествено, би трябвало да посочим и някои недостатъци. Да се опрости, казваме, приемането на определени документи. Кои Оценката на въздействието всъщност не развива този въпрос. В доклада просто се казва, че има някои документи, които са в, в най-голям оборот, и след което следва списък от около дозина, десетина документа, които в край на краищата се оказват трети член от текста. Защо точно тези, защо точно този списък, всъщност никъде не е аргументирано, може да са повече, може да са по-малко. Освен това има, има известен уклон, известно пристрастие при оценката на различните варианти на решаване на проблема. Както по подбор, така и по е, разработка на, на самите варианти. Упростявайки до някъде нещата, единият вариант е нищо да не се прави, от другия край е крайния вариант, всичко да се хармонизира, и то задължително, това е нереалистично, и вече е, някои по-дребни варианти е, са включени в допълнение към предпочетения и предлаган от комисията вариант. Значи има, има известна предубеденост е, самите формулировки, с които си служи комисията в оценката си на въздействието. И вече малко повече подробности. Комисията предлага да се издават многоязични формуляри образци, на кои документи обаче отново не се дава отговор на този въпрос. Комисията е, е подбрала пет, приложила ги е в приложения, твърдейки, че те са най-подходящи. Защо обаче не се казва? И ето на, комисията би могла да, да доразвие е, аргументацията си тук. Тя вероятно има своите основания, но ги премълчава. Ползата от действието превишава цената. Това е много важен момент. И цената е оценена. Тоест, експертно, виждате, на екрана с известни предположения, което е естествено, и това са окончателните числа. Няма да навлизам в, в, в чисто експертната част, но виждате, че по-голямата част от цената, от издръжката на сегашния документ оборот, се пада на езиковия превод. Добре, ако е така, аз бих очаквал комисията в оценката си на въздействието да се допита в по-голяма степен до преводачите, е, е, които ще бъдат засегнати най-вече от акта. Няма такова допитване. И разбира се, понякога хората, до които се допитваме, ни оставят без отговор. Но пък аз съм сигурен, че поне в комисията има писмена преводаческа служба, която най-малкото би могла да е, даде полезно мнение. И оттам нататък е, една от оценките, е, оценка на, на цената за използване на вътрешно-пазарната информационна система. Виждате, около 600 000 евро, вероятно годишно е това. И от тук отново има някои заложени предположения. Взето комисията допуска, че четири ам, държавни органа, които обменят информация, ще е, се нуждаят от около половин час, е, за да разменят документи помежду си. И вече някъде 14 000 документа от подобна извадка биха породили известни съмнения, що се отнася до автентичността си. Това е, е възлиза на 1% от апостилите, които са в оборот в Европа. 22 евро е, е средната цена на труда в Европейския съюз. Е, и тя е ограничена, но е, тя зависи в значителна степен от поне две предположения. А именно, че размяната на документи винаги би отнемала половин час, и нали, дори в началото, когато съответните държавни органи биха били все още незапознати с информационната система, и че само 1% от документа оборота ще представя повод за е, съмнения. И че информационната система би се използвала само за апостили, а не и за други е, случаи, свързани с автентичността на едни или други документи. И вече, знаете, ако <laughs> оценката е не 1%, 2-3%, е, цената съответно би скочила 2-3 пъти. И отново, ако видим отчетността на самата информационна система, 14 000 обмена е доста. Виждате в дъното е, отчетни данни за 2011 година. Вижда се, близо 3000 са да, е, пазарно-информационната система е достатъчно гъвкава и може да поеме и повече но пък уместно можем да зададем въпроса. Ако внезапно порасне броя на разменените документи, това би ли довело до нарастване на цената, на издръжката. Така че, ето, стигаме накрая до седми член. Добре е, че той предвижда възможност за гъвкавост, която сякаш не е предвидена в оценката на въздействието. В смисъл, че тук по седми член органът може е, да се възползва или от пазарно-информационната система, или да се допита до централен орган в съответна държава членка. Това би могло да доведе до понижаване на издръжката на информационната система. Не знаем обаче пък от друга страна колко би струвало на държавния орган, в случай на централния държавен орган, ако е, запитващия орган се възползва от тази възможност. Така, общо взето четири възражения. Е, едното, първото, свързано с прозрачността, второто с допитването до относимите, до, до, именно засегнатите заинтересовани лица. Трето място, ако се правят експертни оценки, те трябва да бъдат по-солидни. И накрая оценката на въздействието следва да отговаря в своите констатации на това, което по-нататък се предлага в проекто акта. Но общо взето, както казах, оценката на въздействието е, е, е състоятелна и, и смятам ще помогне на вашата комисия да вземе своето решение. Благодаря. Благодаря за това полезно обобщение. Има ли коментари? Господин Реглер. Това едва ли би могло да ни бъде от голяма помощ. Това вече няма да окаже влияние върху нашето гласуване на пленарното заседание следващата седмица. И не искам да омалуважавам свършената работа. Добре е да имаме допълнителна информация, но искам да кажа следното. Преди 2-3 години Интензивно се занимавахме с темата за оценка на въздействието. Мисля, че това беше доклад на Ангелика Нидлер тогава. Доколкото си спомням, но това няма нищо общо с конкретната тема. Това не беше до такава степен дискутирано в самия парламент а по-скоро в рамките на председателския съвет и тогавашната администрация. И както казах, не искам да омалуважавам свършената работа. Даже напротив, оценката на въздействието е нещо хубаво, но това е политическо решение. За това искам да отправя забележката член казахте по този въпрос в мотивите на комисията, която също е извършила оценка на въздействието и не е посочила мотиви защо именно точно тази определена форма на документите се предлага. А, да, разбира се, това е политическо решение. Аз като докладчик не съм а, проверявал много точно, а изходих от реалността. А реалността е, че ние всички като граждани трябва да се занимаваме с такива проблеми. Нали? Затова сме тук. А ако вие имате проблем с вашите документи в друга държава членка и, е, ви се иска, и, ви се, и от вас се изисква какво ли не, това може да бъде решено само на политическо ниво. Бих препоръчал Доколкото разбрах, това е първоначален подход и аз бих искала да препоръчам на отделните ведомства да доразвият концепцията и да предадем този въпрос на следващия парламент. Ще приключим с първото четене само, защото в съвета нищо не се движи. Дори получих молба от съвета да не гласуваме и то, и то и на пленарно заседание, и изобщо да не гласуваме, защото някои държави членки изпитват особен ужас от приемането на такива правила. А, може да ви е смешно, но наистина е така. ако все пак съветът реши да се занимае с този въпрос, ние трябва да го подкрепим заедно с комисията във връзка с детайлите за да се стигне до второ четене в рамките на следващия парламент. Ще бъде много добре, ако получим допълнителна информация от а, тези, които се занимават с оценката на въздействието. Тоест, парламентът плаши или пък съветът се плаши от парламента и като гледам последните 20 години е точно така. Искам да благодаря за това представяне. Ще се опитам да изляза малко извън концепцията, която ни беше представена. Да, има трудности. Признаването на удостоверени и документи от една държава членка в друга. Затова е правилно, че искаме да улесним живота на хората. Много често този проблем се пренебрегва. Ако една държава изисква дадено удостоверение и ако а, конкретният гражданин не е гражданин на тази а, държава, и ако такова удостоверение изобщо не съществува подобен документ. Белгия, например, има съдимост, което в Италия не съществува като документ. Е, и, и защо нямам представа как може човек да си набави подобен документ от нас. А, в Италия съществува така нареченото антимафия удостоверение, което пък в другите държави в Европа изобщо не е познато. Затова и тези въпроси трябва да бъдат проверени. Трябва да излезем и малко, трябва да отидем и малко по-далеч. Ние в Италия сме постигнали голем, голям напредък от 2012. От 2012 прокуратурата вече не изисква никакви удостоверения от гражданите. Удостоверенията, които се издават в Италия, съществу, имат следната бележка. Това удостоверение не може вече да бъде представено пред органи на публичната администрация. Тоест, удостоверението трябва да бъде проверено служебно от съответните органи. Дали това е моята рождена дата, дали това са моите политически права, дали живея в дадена държава, имам ли адрес там. Аз вече не трябва сам да доказвам това. И ако а, а, и да имам такова удостоверение, не мога да го представя. Дали там съм роден, дали моите родители са били тези и тези, тогава съответният административен орган трябва да го провери въз основа на системите, с които разполага. Това е пътят, по който можем да улесним живота на гражданите, а не да искаме да ни издават удостоверения, които да могат да бъдат представени в чужбина. Европейския съюз не е бюрократично чудовище. Всеки гражданин трябва да може да види колко лесно, колко лесна е такава процедура. Ако в а, някоя държава иска да провери нещо, тя трябва да се обърне директно към италианските органи, без да се налага удостоверените да бъдат заверявани в консулските отдели и да им бъде поставен апостил. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря за това, че обсъждаме точно тези проблеми, с които се занимаваме напоследък. Искам обаче да се върна към въпроса за оценката на въздействието. Добре е, че извършваме една критична оценка на въздействието – Що се отнася до разходите, се появяват много интересни оценки и аз винаги се питам. Да, аз познавам този алгоритъм, но не ми е ясно. Не ми е ясно от моето математическо образование и не мога да разбера как се стига до тези цифри. Това е едното. Второ, по отношение на разходите. Добре е че Европейският съюз мисли колко струва това или онова и как може да струва по-малко. Разбира се, това не може да бъде единственият аргумент, защото в такъв случай ще трябва да премахне много неща. Аргументът за разходите сам по себе си не може да бъде основен аргумент за решаване на определени въпроси. Смятам, че е грешно що се отнася до правните въпроси, да се занимаваме единствено и само с въпроса за разходите. И още един въпрос. Имаме възможност да получим тази оценка за въздействието. За мен ще бъде интересно да попитам как се взема решение по какви теми да се правят оценки на въздействието. За мен това не е прозрачен процес. Изглежда ми, че ако дадена оценка на въздействието просто пада от небето, от никъде, тя а, поражда подозрение, че е плод на политически решения. Или пък, а, а, за да се навреди на комисар, който не е харесван или нещо такова. За мен това е много странно. Дали докладчикът бива питан, дали някой говори с него, как се решава това? Да, добре, но просто да създаваме нещо, а да не контактуваме с засегнатите лица, е много интересен подход. Затова много бих искала да бъде хвърлена светлина по тази недостатъчно дискутирана тема. Вече 15 пъти сме го разглеждали в, рам... в отделни области, например в италианското право или в някои от скандинавските правни системи съществуват правила, които са уникални в европейската правна система и е важно те да бъдат взети предвид. В крайна сметка, как, как трябва да подходим Доб... Трябва ли да кажем, добре, нищо не може да се промени, защото в дадена правна система е, нещата стоят по определен начин? А ако съветът се плаши, когато нова тема бъде поставена на масата, трябва да кажа честно, че аз също се плаша, че а, се появява такова враждебно антиевропейско поведение в области, от в които изобщо не съм очаквала да стане така. Това изобщо не може да бъде критерий, но да, разбирам, само го посочвам и ви подкрепям. Така ще бъде винаги. Федералните държави или представителите на а, федерални държави също имаме драматичен опит, когато дадена федерална провинция блокира важни решения в ущърп на останалите федерални провинции. В тази връзка за мен е важно и интересно на първо място да знаем как се вземат решенията по кои теми да се правят оценки на въздействието. И второ, ако това все още не е регламентирано, е, трябва да помислим е, как може да стане това. Може би трябва да отговоря на последния въпрос. Да, това е много точно регулирано. По време на последния, последния председателски съвет беше взето решено да се въведе наръчник, който след 9 месеца ще описва много точно методиката. Това може да се прави само от водещата комисия, т.е. тя да дава предложение, да се определя докладчик, това да се представя на координаторите и доклада да става, докладът и оценката да стават факт. Това си е съвсем нормална процедура. Госпожа Тайл, заповядайте. Защо определени документи трябва да бъдат многоязични? Едва ли защо това е важно, едва ли трябва да се прави проучване по този въпрос. Беше казано, че преводачите все още не са а, изказали своите съображения. Искам да обясня проблемът с отпадането на голяма част от тяхната работа. Именно онези, които до сега са превеждали тези дребни документи. Това са микрофирми, мини-фирми. Мога да говоря за Германия с максимално а, двама служители. Това са много малки а, фирми. Те нямат а, съюзи, никой не представлява техните интереси. А, те са а, самостоятелни самонети лица и доста ще се стреснат, ако част от тяхната работа бъде отнета. По отношение на по-големите компании, тези, които превеждат по-големи документи, например договори, които превеждат по 200 000 страници. И от тази страна със сигурност ще се появят изненади. Това, което не ми харесва в тази оценка, това са фалшификациите. А, апостилите И не искам да говоря сега за апосилите, защото съществуват много междудържавни спогодби в тази връзка. Проблемът с фалшификациите не е изяснен достатъчно добре. А тук става дума точно за това. Нали? Идеята е да се предотвратят фалшификациите. Както казах, за Германия мога да говоря – извън някои ръководни кадри в Министерство на правосъдието, никой не се занимава с подобни въпроси. А тези, които всеки ден работят с документи, един те ще се събудят неприятно изненадани. Някои казват, вижте колко фалшифицирани документи получавам. на мен би им било интересно някой административен орган да направи такова проучване и да докладва пред мен. Как може да се установи, че наистина съществуват такива масивни фалшификации, че това се прави едва ли не серийно а, и някои държави членки няма да бъдат доволни, ако това бъде обявено публично. Вторият аргумент – На... Въпросът с документите става все по-сложен, най-вече в общините, защото хората, например, се женят все повече извън граница. Тоест, самият административен орган да може сам да провери. Например, отивате сега в службата по гражданско състояние и тя тя изобщо няма възможност да провери такива удостоверения. И нещо, което посочвам през цялото време. С тези кратки документи, например удостоверенията за раждане, актовете, смъртните актове, такива документи, аз нямам никакъв проблем, а, независимо дали са на български, румънски, всичко, което проистича от тях, т.е. текстът, съдържанието. Аз изобщо не разбирам как на практика трябва а, да функционира това. Изо, изобщо не се изненадвам, че държавите членки не са съгласни да сътрудничат. Да, разбира се, това е полезно за гражданите и аз също не разбирам защо постоянно аз като гражданин трябва да удостоверявам къде съм родена, дали съм жена, дали съм разведена. Защо гражданите трябва да представят документи, които държавата така или иначе има по един или друг начин? В Германия не знам, не би функционирало по същия начин, както в Италия при нас все още съществуват много хора, които са се родили, които са се женили, развеждали в времена, когато ние сме имали съвсем други граници. Преди Втората световна война, след Втората световна война, това е важно за Германията. След Втората световна война има области, които първо са били френски, после са станали германски. А, също така е важно да се каже и за тези църковни регистри, които не са налични в нито един държавен орган. Съществуват и много стрикни граници между провинциите. В Германия ние нямаме централен регистр. Тоест няма къде централно да погледнете къде и как аз съм се женила, например. Например, къде родителите са сключили църковен брак. Няма никъде централно място, няма централен орган, който да знае това. Затова и много хора отчаяно се опитват да си извадят документи и се правят много обхватни и подробни разследвания и проучвания. Нашата практика е точно такава. Още веднъж пледирам да бъдат включени двете изключения по отношение на недвижимата собственост. Това, което е вписано в а, а, германския регистр на недвижимите имоти и правните документи, т.е. това, което е включено в търговския регистр, например управители, собственици, всичко това не може просто така автоматично да признаваме, когато е написано на друг език. Затова затова преводачите все още, още дълги години ще бъдат необходими. Госпожа Ниблер, искам да направя две забележки на основата на дискусията. От една страна благодаря на Комисията за нейната оценка на въздействието. Тя е много полезна Важно е да се дискутират тези оценки на въздействието, изработени от комисията. Трябва да се прави анализ на разходите. Нещо много интересно по темата, колегата вече го е, описа е, процедурата в съвета и че е, вероятно и през следващия законодателен период ще трябва да се занимаваме с това. За, за това е важно постоянно в тези оценки на въздействие да отчитат полезните за гражданите процедури, как да се извършват такива трансфери, как да се работи с документи, как да се доказва автентичността на документите. и може би и това, което колега Хайдер а, засегна фалшификациите на документи. Тоест оценката на въздействие да бъде доразвита и в тази посока ние като комисия имаме нужда от такава информация. Какво обаче конкретно може да се направи вътрешно или външно? Какво ще означава предложение, това предложение с оглед на защитата от фалшификации? За мен това е много важен аспект и може би темата няма да бъде решена в този законодателен период, но това са две важни теми, които трябва да бъдат задълбочени. Тоест и да бъдат разгледани преговорите между съвета и парламента. Не ме гледайте толкова критично, колега Рабкай. Е, дискусията беше много интересна и аз просто исках да се включа и да посоча своето мнение. Благодаря, господин Сперони. Благодаря. Поисках думата отново, за да взема повод от това, което каза една колега за разходите за превод. Съвсем явно, ако някой печели нещо, то друг го губи. А пък, а, когато се извършва превод, някой трябва да плати. Италия, например, преводачите нямат официална роля или функция. Всеки, който може да превежда, стига държавните органи да имат нужда от превод, може да извърши превод и да заяви, че преводът съответства на оригинала. Ако се даде невярно твърдение в този смисъл, следват наказателно-правни санкции, включително лишаване от свобода. Значи аз мога да взема един белгийски документ, да си го преведа сам и да заявя, че съм го превел съответно на оригинала. Ако съм дал невярно твърдение в този смисъл, подлежа на наказателно преследване. И тази система функционира много добре в Италия. Самите лица, които извършват превода, гарантират автентичността на превода, неговата достоверност. Ако се опитат да измамят или да фалшифицират съдържанието, е, могат да попаднат дори в затвора. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще ви запозная с функционирането на процеса. Мисля, е, че има известно объркване. Ние направихме първоначална оценка на оценката на въздействие на комисията. Това е много кратък документ, който обикновено се прави в началото на процеса, но сега поради всевъзможни обстоятелства се наложи да го изготвим по-късно. Ние правим рутинно такава кратка оценка за всички оценки на въздействието. Миналата година сме направили 70 или 80 такива кратки оценки. Те се качват на веб страни страницата. Обикновено не ги качваме, не ги е, представяме е, устно пред комисията. Сега имахме изрично запитване в този смисъл. Е, това е просто бързо сканиране, лаконично сканиране на оценката на въздействието и открояване на предимствата и недостатъците. Не сме навлизали в същината на акта, а сме се ограничили до методиката на оценката на въздействието. Така процедираме. Естествено, ние не приемаме решение вместо вас. Просто е, ви даваме една допълнителна информация, която да послужи във вашите дискусии. Всичко извън това, е, детайлно изменение на оценката на въздействието или оценка на въздействието на едно изменение – в допълнение към оценката на въздействието на комисията се прави стриктно по решение на координаторите в водещата комисия. Това никога не го правим по своя инициатива. Е, защото при оценката на въздействието извън първоначалната е, оценка, може да се стигне и да се търси политически консенсус. Именно за това, за всичко, което е свързано с политически консенсус, ние се нуждаем от изрично упълномощаване от ваша страна. Благодаря. Мисля, че сега можем да приключим на заседанието за тази сутрин. Госпожо Тайн, отново ли искате думата? Искам да отговоря накратко на господин Сперони. Ние не говорим за фалшифициране от преводачите. Естествено това е престъпно деяние. Говоря е, за е, допускането е, на заверка на преводаческия труд. Става дума за удостоверяване на достоверността от трето лице, а не от самите преводачи, независимо дали има офис в този смисъл в Италия.